И така, уважаеми госпожи и господа, драги колеги, Виждам, че сме доста рехави, за да започнем заседанието, но вече е 9.15 е, и няма защо пък тези, които са дошли на време, да страдат. За това започвам. Първо съобщение на председателя. Днес след обед имам една малка промяна. Не зная дали сте забелязали. В 15.30 започва следобедното заседание. Е, надявам се, това не е проблем за вас. Вчера имаше заседание на координаторите и исках да оповестя редица резултати. Взехме решение е, за е, различни въпроси. Колегата Стоянов за Шимански, колегата Шперони и за ТИТИП, постоянен рапорт, докладчик за Кастекс и освен това решихме е, госпожа Викстроем да влезе в работната група за хората с увреждания. Това е от вчера и още една информация, която се отнася до процедурата по предложението е, на Европейската комисия за така наречените Damages Actions. Колегата Рапка е докладчик между, междувременно по член 50 конференцията на председателите реши, а именно член 50 за по-широко сътрудничество и економическата комисия ще бъде водеща. Сроковете са доста кратки. Има възможност да приключим едно четене до края на а, мандата. На 16 декември имаме една е, едно заседание 18 декември, след това 31 януари ще гласуваме. Помолиха ме изрично да ви запозная с това. Сега, а, Искахме да чуем доклада на госпожа Кастекс. Той остана от вчера. Да изчакаме да седне, да заеме мястото си, за да й дадем думата, но както виждам, тя пъргаво се отправя към подиума. Yes, we are just starting with your report. Please. Започваме с вашия доклад. Имате думата, уважаема госпожо Кастекс. Добър ден на всички и се извинявам за закъснението си. Ще ви представя своето виждане относно или проекто становище относно зелената книга подготовка за аудиовизуалния, аудиовизуалния свят на пълно сближаване. И така, целите на тази зелена книга и на изготвеното от мен становище, което предлагам на вашето внимание, е, е да разгледа измененията, които са необходими в европейското законодателство в условията на съперничество между телевизията, традиционната телевизия, и достъпа до а, цифровата телевизия. А, видео при поискване, които се предлагат от цифровата телевизия и както това, което можем да видим а, при предлагане на телевизионни услуги онлайн сложен проблем, защото от една страна има преимущества, достъп до телевизия онлайн, особено за наши съграждани, които живеят в трети страни и искат да могат да следят националните или регионални телевизионни програми на своята страна. Всички сдружения на французи, италианци в чужбина, всичките екс експати въобще се от нас посрещат, приветстват това. Но това не означава, че телевизията онлайн не трябва да попада под националните разпоредби, които редица държави членки трябва да приемат, за да могат да създадат съответен ред квоти, режим на филми, излъчване на филми европейски емисии емисии, така че трябва да има връзка между преимуществата за достъп до телевизия онлайн с и защитата и начините на финансиране на аудиовизуалните средства, които се прилагат в, така да ги нарека, класическите медии. И така директивата СМ за търгов, е, електронна търговия разглежда въпроса е, и дебатите са в ход. Е, привличам вниманието на комисията и вашето внимание, колеги, върху отражението, което може да има споразумение, трансатлантическото споразумение за инвестиции и търговия с Европейския съюз по отношение на предлаганите онлайн услуги. Освен това, за извън европейските аудиовизуални услуги и а, като се има предвид разпоредбите и отражението на а, разпоредбите за аудиовизия в Съединените щати върху положението във Франция. Отражението е в Европа е сериозно и не бива да го подценяваме. Така че аз накратко направих оценка на приложението на е, директивата за аудиовизуалните медийни услуги, е, така че смятам, че член 13 трябва да бъде е, на привед, да бъде направен по-строг, защото става дума за аудиовизуални телевизионни услуги а, при поискане или по, пора по заявка. А, съответно, класическите и некласически телевизии, а, които се възползват от тази а, продукция, също трябва да имат своя финансов принос в Европа, защото принципа за аудиовизуални медии от нов тип, циф, цифров тип, се отнася преди всичко и за финансово участие в създаване а, и а, ползване на а, а, телевизионни канали, особено когато говорим за обществени телевизии, тъй като частните платени телевизии също трябва да допринесат за разнообразието в аудиовизуалната сфера. Това са основните моменти. Е, благодаря, казва господин е, председателят, госпожо Лихтенбергер. Напълно съм съгласна с заявеното от вас намерение. Трябва да намерим механизъм, които да удовлетворят необходимостта от разнообразие, като езици, като култури. Да не ги да, да не ги предаваме в ръцете на конкуренцията, големите а, провайдери, които имат големи средства. Но най-важно според мен е следното. През последните години констатираме, че като оставим на страна големите държави членки, в малките държави обществените телевизии се доближава до качеството, включително до качеството на частните телевизии. Особено в по-малки държави са силна конкуренция, отколкото да речем във Франция или в Германия. И тук, разбира се, възниква въпроса какво всъщност все още защитавам, когато ако вземем словенската, белгийската, австрийската версия, вариант на, е, на Fox TV или други световни гиганти, кои, ако предлагам тези а, е, програми, Тоест, трябва да дадем едно рамо на обществената телевизия, защото е, иначе те трябва да имат реклама, трябва да е, имат е, пласиране на продукти, или американски серии, които, сериали, които текат за 328 път да по всички германски и френски канали. При такава ситуация какво защитаваме? И какво всъщност предлагам специални субсидии? Напълно съм съгласна. За какво обаче да въведем такива специални субсидии? Но качеството също трябва да присъства. Ако разгледам дребните компоненти, да, вярно е, има конкуренция. Но ако гледам едни и същи сериали в частните телевизии, без тази защита, става излишно цялото упражнение. Така че в държавите също трябва да има как да кажа, склонност към подкрепа на качествена телевизия. Разбирате ме, а, това е моя проблем. Като гледам в цяла Европа по всички телевизионни канали едни и същи сериали, обикновено те не са е, европейски продукции. Та питам се аз какво защитавам в случая е, мисля, че си заслужава да се помисли за това. Е, да, проблема е, че обществените телевизии се стараят да подражават на частните, а не обратното. Давам думата на госпожа Кастекса. Искам само да кажа, че подкрепям 100% бележките на Ева. И определено съм за това да сложим акцент на, тази, на този момент. В е, точка четвърта от моето становище казвам, че всички медии трябва да допринасят за създаването на европейски продукт. И можем да добавим едно изменение – е, в което да включим създаването, е, насърчаването на разнообразието на европейските продукти, да не се отказваме от европейската квота и да запазваме по някакъв начин начина на излъчване. Факт е, че има нови продукции, примерно с серии, които всъщност заместват филми. Но в момента в Европа големите творци се възползват от тази форма на творчество и това е нещо, което следва да бъде насърчавано, за да има и достатъчно качествени европейски сериали. Госпожа Лихтенбергер, трябва да постигнем преди всичко едно и това е много важно за мен трябва да постигнем по-широк обмен между европейските държави, защото ако всички купуват едни и същи серии, няма да постигнем никакъв успех. Те преговарят с големите доставчици и по този начин подхождат. Аз бих искала да гледам френски сериал, но това не ми се предлага, защото няма съответните механизми за обмен няма такива трансгранични механизми за обмен. В някои държави, например, се предлага оригиналният тон с субтитри. Това също ми се струва интересна възможност. Не смятам, че е една негъвкава система на запазване а, на статуквото би била подходяща, но все пак. А, председателя. 29 ноември е крайния срок за подаване на изменения. През декември ще гласуваме. Сега преминаваме към следващите три точки от дневния ред, по които докладчик е господин Сайер. Всички те са свързани с адаптирането на различни правни документи. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да представя накрая е резултата от е, всичко, което е, постигнахме в преговорите. Комисията ги представи в таблица. И един доклад, който, по който работихме още от 2008, комисията ни обясни, че това адаптиране, което е част от общата процедура по адаптиране на Лисабонския договор, ще бъде завършено в настоящия мандат, което все още се надявам, че ще може да се случи. Но а, факт е, че графикът изключително се сгъсти и а, напрежението, натиска не обслужва интересите на парламента. За това и призовавам колегите да ми сътрудничат. Миналата седмица, когато бяхме в консултации с а, помощта на нашия председател, който е председател на председателския съвет, е, проведохме доста разговори, много беше интересно. Девет всъщност комисии работят по е, тази тема. И е, бих казал, че ако успеем да приключим и се надявам, че ще можем да го направим до края на нашия мандат, ще приключим с този етап на процедурата, с което ще дадем много сериозни нови правомощия на парламента. Преди 6 или 7 е, години изобщо не можеше да се предвиждат подобни неща, но начина по който се проведоха преговорите тогава е да е един добър модел и за сега. Проблемите са от различно естество Става дума за едно хоризонтално адаптиране и е много важно нашата комисия да държи целият процес под контрол, за да не се е, така, излизат на преден план интересите на различни комисии, защото е, в края на краищата един трябва да бъде водещ от парламента и най-подходящо е това да бъде нашата комисия. Тя е тази, която трябва да наблюдава и да налага един общ хоризонтален подход. Едно по едно, ако мога да коментирам, е, бих казал, че е, целият пакет е в компетенциите на Комисията по правни въпроси и няма да е прекалено трудно да се е, работи по него. Това е първия доклад. Във втория работят няколко комисии, но до голяма степен позицията на парламента е, че в повечето случаи искаме делегирани актове по тези досиета. Третия доклад е реално истинския текст на Омнибуса и нека да ви припомня, че омнибуса в края на краищата е помощен е, инструмент. Не, не става дума за отделни, независими, примерно самата дума омнибус не е, е така едно отделно независимо превозно средство. По същия начин се възползваме от този текст, е, за да е, получиме и един помощен текст. Възползвам се от моите знания по латински в този случай, за да ви дам примери. Та много, много всъщност досиета се съдържат в този в това упражнение и някои от тях ще бъдат по-проблематични. Надявам се, че ще успеем да координираме е, целият процес. Мисля, че голяма част от комисиите няма да бъдат много щастливи, защото им даваме много кратки срокове. Нашия председател изпарати писма до всички тях с указания за сроковете до срокът е 12 декември. Те трябва да представят становищата си, за да могат да ни дадат възможност на нас, на Комисията по правни въпроси, да започнем преговори и е, да започнем да обмисляме как е, всъщност да приключим с цялата процедура. Що се отнася до е, съдържанието, всъщност става дума за много, няколко различни ости, но за сега ще изчакаме становищата на комисиите. Иска ми се да бъдем достатъчно неутрални в този проект, не без партийни пристрастия, хоризонтално да подхождаме и е, независимо дали измененията идват от зелените, от НП или от социалистите, да търсиме начин да упражнява парламента своите правомощия, дори дори тези, които не са доволни от начина на функциониране на институциите, би следвало да ни подкрепят, защото в края на кращата това е едно правомощие за демократичен контрол на парламента и именно то заслужава да бъде подкрепено от всички в парламента, от всички политически групи. Така че в близките няколко седмици очаквам много интензивна работа. Благодаря. Три умнибуса правят цял конвой, госпожа Лихтенбергерс. Действително, темата е важна. Виждаме, че в сегашния мандат тенденции, които трябва своевременно да бъдат спряни. А, ние на теория сме получили права, по силата на Лисабонския договор, които не използваме. В нашата комисия, но и в други комисии, особено в комисията по транспорт, виждаме във връзка с а, темата делегирани актове, че в нея са включени много и най-различни решения, някои от тях а, доста важни и повечето от тях се вземат без а, участието на парламента. Е, това е основна тенденция всичко да се трансформира в делегирани актове и наблюдаваме, че по време на тристранните срещи съветът ги превръща в изпълнителни актове. По този начин не изпълняваме нашите цели на европейско ниво, а именно да постигнем а, едни сравними начини на транспониране на европейско ниво във всички държави членки. Например, когато говорим за трансграничните железопътни мрежи, които да оперират във всички държави членки, става въпрос за софтуер, който много се е различавал в отделните държави. Сега имаме общ програмен продукт, към който всички би трябвало да се придържат. Сега обаче отделни държави се опитват е, да преработят така тази компютърна програма, че тя да не бъде съвместима или няма да бъде като последица съвместима с е, тези на другите държави членки. Е, наблюдаваме също така различни досиета в различни области, които се подлагат на същия процес. Понякога това а, има смисъл, когато решенията на отделните държави почиват на някакви, някакъв опит или традиция, както например в Великобритания. Но всъщност ние правим много усилия да създадем общи европейски правила, общо законодателство, за да създадем едно общо пространство на свободи от различен характер, докато държавите членки превръща това общо европейско право отново в национални различаващи се законодателства, а това не е целта на нашето упражнение. Така че би трябвало да обърнем внимание на всички тези тенденции именно дали тези права, формулирани от нас, са, са се доказали на практика. Приложими ли са? От друга страна, какви тенденции съществуват в момента, които противоречат на характера и на духа на Лисабонския договор, като например превръщането на делегирани актове в изпълнителни. И трябва да разгледаме заедно всички тези тенденции и да видим как те се съотнасят с духа на Лисабонския договор, който гласи, че парламента трябва да получи по-голяма тежест при вземането на европейски решения. И това е което, от което действително Европа се нуждае. И трябва да изпратим ясно послание към Европейската комисия и към съвета, тези тенденции, които сега забелязваме и които поне от моя гледна точка отиват в неправилна посока, да а, бъдат а, спряни, защото те са неприемливи за Европейския парламент. И когато гласуваме, вземаме решения за това да подобрим света, комисията а, взема други решения, държавите членки правят каквото си искат, тогава няма да сме постигнали целта си. И ако се опитаме да ограничим дейността на парламента в създаването на рамкови законодателни актове, които са изключително общи, не смятам, че, че сме свършили работата си. Благодаря. Колега Сара, искате ли да допълните нещо? По принцип съм съгласен с насоката и знам, че преговорите ще бъдат трудни, но можем да постигнем напредък. Като цяло надали ще решим изцяло проблема, но можем определено в, да постигнем някои а, стъпки. Сега Лисабонския договор вече функционира няколко години и е, считам, че достатъчно сме отлагали. Не искам да се ангажирам защото сме подложени на натиск от страна на времето и в такъв смисъл обаче за мен много по-важно е съдържанието, не е спазването на срока, но и той ще трябва да се спази. Председателят на нашата група, господин Лене, беше, ни помогна изключително много вчера в Атина. Не съм почнал преговори, не се притеснявайте, но се опитвах да установя дали гръцкото председателство ще е в състояние да поеме досиетата, които ще ги очакват на масата и те казаха, че с голямо нетърпение очакват тази тема. Говорих с съответният министр и се надявам, че преговорите ще бъдат много плодотворни за парламента. И е, също призовавам колегите да разясняват в партийните си групи, че не, няма никакви е, конкретни партийни интереси, които да бъдат защитавани е, с този текст. Няма нужда да се работи по, с е, лобистки приеми е, и просто имаме нужда от подкрепа от колегите. Благодаря, колега. Разбира се, ще продължим да правим всичко възможно да ви подкрепим в усилията ви да а, се справите с целия конвой, особено с а, оглед на всички проблеми, свързани с а, делегираните и с а, изпълнителните актове. Сега колегата Стоянов, който беше наред, не присъства в залата, така че можем да продължим чак в 10 часа. И искам да прекъсна заседанието за сега. Едно предложение. Всъщност трябва само да определим крайния срок за внасяне на изменения. Това е единственото, което трябва да направим във връзка с неговия доклад. 29 този месец, 12 часа на обяд. И сега прекратявам заседанието до 10 часа. 29. Срокът е изключително кратък. Това е до края на тази седмица. Уважаеми госпожи и господа, скъпи колеги, мисля, че вече имаме кворум, присъстват достатъчно колеги и 10 и 5 можем да започнем гласуването. Има някои точки, които са отложени и за това можем да минем направо към точка 16 докладът на господин Сайер. Не знам дали искате да кажете нещо. Добре, казвате, че можем да гласуваме. Колегата Масеп каза, че е забравил електронната си карта. Така че при социалистите и демократите ще броим един глас повече. Това е Добре, това е заради забравената карта за гласуване. Можем да започнем да гласуваме по обичайния ред. Гласуваме с да или не. Който иска да се въздържи, нека да направи отделно знак. Така че изменение номер 5 гласуваме сега. За, против, приема се. Е, номер 6 за против приема се. Изменение 7 за против Отхвърля се. 8 за, против. Отхвърля се. Компромис 0 или О. За, против. Приема се. Номер 10 да, за, против. Отхвърля се. Изменени 11 за, против. Приема се. 12 за, против. Отхвърля се. Компромисно предложение 1 за, против. Приема се. 16 за, против, приема се. 17 за, против, отхвърля се. Компромисно предложение 2 за, против, приема се. Прехвърляме се към заглавието. Няма да гласуваме. 20 за, против, приема се. 21 за, против, Приема се. Компромис номер 3 за. Против. Приема се. Компромис 4 за. Против. Приема се. Компромис 5 за. Против. Приема се. Изменение 23 за. Против. Приема се. Компромис 5а за. Против. Приема се. 26 за. Против. Приема се. Компромис 6 за. Против. Приема се. Компромис 7 за. Против. Приема се. Компромис 8 за. Против. Приема се. Компромис 9 за. Против. Приема се. Компромис 10 за. Против. Приема се. Компромис 11 за. Против. Приема се. Компромисно приложение 12 за. Против. Приема се. 9-1 за, против, приема се. 9-2 за, против, приема се. Екон 1 за, против, приема се. Екон 1 с текста, който е посочен за, против, приема се. Екон 9 за, против, приема се. Екон 12 за, против, приема се. Ембл 4 за, против, приема се. Либе 1 за, против, приема се. Либе 2 за, против, приема се. Компромисно предложение 13 за, против, приема се. Компромис 14 за, против, приема се. Компромис 15 за, против, приема се. 3 за, против, отхвърля се. Сега гласуваме компромисно положение 16. За, против, приема се. И 3-2. За, против, отхвърля се. И 3-4. За, против, отхвърля се. И 3-6. За, против, приема се. И 3-7. За, против, отхвърля се. Емпл 1. За, против, отхвърля се. Емпл 2. За, против, отхвърля се. Емпо, 5 за, против, отхвърля се. Пеш 4 за, против, прие, отхвърля се. Пеш 5 за, против, отхвърля се. Трам 2 за, против, отхвърля се. Трам 10 за, против, отхвърля се. Енви 3 за, против, приема се. Енви 8 за, против, Отхвърля се. 9-1 за, против. Отхвърля се. 9-2 за, против. Отхвърля се. 9-4 за, против. Отхвърля се. 9-6 за, против. Отхвърля се. Екон 10 за, против. Отхвърля се. Екон 11 за, против. Отхвърля се. Либе А за, против. Отхвърля се. Либе Б за, против, отхвърля се. Либе С за, против, отхвърля се. Либе 3 за, против, отхвърля се. Либе 4 за, против, отхвърля се. Либе 5 за, против, отхвърля се. Гласуваме по целия доклад електронно. Гласувайте сега. 19 плюс 2 са 21 гласа за, няма въздържали се, няма против. Приема се единодушно. Поздравление, господин Сайер. Сега пристъпваме към доклада на господин Цвевка за таблото за а, информация. Гласуваме компромисно предложение 1 за, против приема се. А, Предложение едно за, против, приема се. Две на две части. Първа част кой е за, против, приема се. Втора част за, против. Нека да гласуваме електронно втората част. Das sind 12 dafür und 12 гласа за и 10 против. Приема се. Номер 3 за против. Приема се. Изменени 4 за против. Приема се. 5 за против. Отхвърля се. 6 за против. Отхвърля се. 7 за против. Отхвърля се. 2 за против. Приема се. Сега имаме устно изменение от социалистите и демократите. Поне в моя списък така пише, че трябва да го одобря и трябва да го гласуваме. Така ми казаха поне. Auf meiner Liste drauf. Auf meiner Liste nicht. Gut, also gibt's kein Amendment. Добре, значи няма да гласуваме, защото няма устно изменение. Официалният списък е списъка на секретарията. Те твърдят, че няма устно изменение, значи няма. Значи гласуваме сега изменение 12 за, против, отхвърля се. 14 за, против, отхвърля се. 15 за, против, приема се. 17 за, против, приема се. 18 за, против, приема се. Компромисно предложение 3 за, против, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, приема се. 25 за, против, приема се. 27 за, против, отхвърля се. 26 за, против, приема се. 29 за, против, приема се. 31 за, против, отхвърля се. 32 и 33 заедно за, против, приема се. 35 за, против, отхвърля се. 34 за, против, приема се. Компромис 5 за, против, приема се. 38 за, против, Нека да гласуваме електронно изменение 38. So, das sind 13 äh, за, 12, 12 dagegen und 9 12 против и 9 гласа за отхвърля се в такъв случай. 38. Сега гласуваме електронно по целия доклад. Петнайсет за, 6 гласа против. Няма въздържали се. Поздравление за докладчик. Сега преминаваме към доклада за на колегата Лопес Есторис за изпирането на пари. Колегата не иска думата. Имаме изменение номер 5. Кой е за? Против? не беше много ясно. Нека да гласуваме електронно. 14 dafür, 8 dagegen. 14 за, 8 против. 38 за, против. Отхвърля се. 34 за, против. Отхвърля се. 6 за, против. Приема се. Ако искате, може да гласуваме за всеки случай електронно. 9 dagegen Приема се 36 за, против. Гласуваме електронно изменение 36. Не беше ясно.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 39 изменение. Кой е за? Против. Отхвърля се. Изменение 8 за. Против. Нека да гласуваме електронно. Дафюр, 12 за, 10 против, приема се. 9 за, против, Нека да гласуваме електронно и девето изменение. Abstimmung 9 е eröffnet. Гласувайте сега. 15 за, 7 против, приема се. Изменение 10 за, против. Бих казала, че имам мнозинство. 11 за, против, приема се. 40 за, Против. Приема се. 41 за. Против. Приема се. 42 за. Против. Приема се. 43 за. Против. Приема се. 44 за. Против. Отхвърля се. 12 за. Против. Приема се. 45 е, е готово. Няма да гласувам. 46 за. Против. Отхвърля се. 47 за. Против. Отхвърля се. 48 за. Против. Отхвърля се. 13 за. Против. Приема се. 59 за. Против. 49, прощавайте. Отхвърля се. 50 за, против. Не беше ясно според мен. Нека да гласуваме електронно. 50. Девет за, 12 против, отхвърля се. 51 за, против, отхвърля се. 14 за, против, приема се. 53 за. 53 за. Против. Отхвърля се. 15 за. Против. Приема се. За. Против. Приема се. 17 за. Против. Приема се. 54 за. Против. Отхвърля се. 18 за. Против. Приема се. 55 за. Против. Отхвърля се. 56 за, против. Не беше ясно, нека да гласуваме електронно 56. Фено, това е. Още два гласа липсват. Така сега ги събрахме всичките. Отхвърля се с равен брой гласове. 57 Лихтенбергер за, против. Отхвърля се. 58 за, против. Отхвърля се. 59 за, против. Отхвърля се. 60 за, против. Отхвърля се. 61 за, против. Отхвърля се. 62 за, против. Не беше ясно да гласуваме електронно 62. 9 за, 13 против, отхвърля се. 19 за, против, приема се. 63 за, против. Не ми стане ясно, нека да гласуваме електронно номер 63. noch zwei. Fehlt noch einer. Още един глас липсва. Schließen. Край на гласуването. Отхвърля се. 65 за, против. Отхвърля се. 65. Извинявайте сега. За, против. Приема се. 20 за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 Отхвърля се. 77 за. Против. Отхвърля се. 21 за. Против. Приема се. 22 за. Против. Отхвърля се. 23 за. Против. Приема се. 24 за. Против. Приема се. 25 за. Против. Нека да гласуваме електронно номер 25. 12. 12 äh, за, 10 против. Приема се. 26 за, против. Отхвърля се. Едно. Гласуваме едно за, против. Приема се. 27 за, против. Отхвърля се. 28 за, против. Отхвърля се. 29 за, против. Отхвърля се. 2 за, против. Приема се. 30 за, против. Не е ясно. Нека да гласуваме електронно по изменение 30. се... С равен брой гласове се отхвърля. 3 и 31 гласуваме за, против, приема се. 4 за, против, Приема се. 32 за. Против. Отхвърля се. 33 за. Против. Отхвърля се. Цялото становище гласуваме електронно. Четиринайсет за, 7 против, 1 въздържал се. Поздравление на докладчик преминаваме към следващия доклад. Доклад на колегата Циевка за информацията, придружаващи а, трансфера на фондове. Изменени 4 за, против, приема се. 5 за, против, приема се. 6 за, против, приема се. 7 за, против, приема се. 8 за, против, приема се. 19 за, против. Отхвърля се. 20 за, против. Приема се. 21 за, против. Приема се. 9 е оттеглено. 22 за, против. Приема се. Компромисно предложение 1 за, против. Приема се. 24 за, против. Отхвърля се. 25 за, против. Приема се. 26 за. Против. Отхвърля се. 27 за. Против. Приема се. 28 за. Против. Отхвърля се. 29 за. Против. Отхвърля се. 30 за. Против. Приема се. 31 за. Против. Отхвърля се. 32 за. Против. Отхвърля се 33 за, против. Не беше ясно. Нека да гласуваме електронно номер 33. Десет за, 11 против, отхвърля се. Обратно, извинете. 11 за, 10 против и се приема по този начин. 34 за, против. И това не беше съвсем ясно. Нека да гласуваме и 34 електронно. So, jetzt haben wir 10 dafür. 10 за, 12 против, отхвърля се. 35 за, против, отхвърля се. 36 за, против, отхвърля се. 37 за, против, Приема се. 38 за, против. Отхвърля се. 11 за, против. Приема се. 39 за, против. Отхвърля се. 40 за, против. Отхвърля се. 12 за, против. Не беше ясно. Нека да гласуваме електронно изменение 12.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 Приема се 17 за. Против. Отхвърля се. 18 без тези думи, които са цитирани, кой е за, против, приема се. И сега този цитат, кой е за, против, отхвърля се. Изменение 3, кой е за, против, приема се. Сега гласуваме електронно по цялото становище. 22 гласа за, няма против, няма въздържали се. Поздравление за докладчика. Сега преминаваме към доклада на колегата Балдасар. Имате думата. Благодаря, господин председател. Разбира се, благодаря на всички колеги, които дадоха своя принос за изясняване на някои въпроси във връзка с становището по което работим. Особено доволен съм с измене, от измененията на госпожа Кастекс. Тя осъзна един проблем, който заслужава нашето внимание, а именно въпроса за интернет протокола на Европейския парламент има практика за регистрация на е, влизанията на един потребител през определени п адрес и цената се повишава понякога е, на базата на отрицателни данни. Това е опасно за конкурентоспособността и за защитата на личните данни. Бих искал нашата комисия да излезе с предложения за борба с това явление. Благодаря за коментара. Нека да гласуваме изменение едно на госпожа Тейлър. За против приема се с мнозинство. Изменение на господин Стоянов 2 за, против, отхвърля се. Изменение 3 на господин Стоянов за, против, приема се. Изменение 4 на Мартин за, против, приема се. За, Кастък за, против, приема се. Мартин 6 за, против, отхвърля се. Е, гласуваме електронно за становището като цяло. 22 за, няма въздържали се и против. Честито! Сега пристъпваме към директивата без. Тук става дума за предложение за директива за колективно ползване на авторските и сродните им права предложението за директива иска да създаде съответна добра рамка за дружествата, които управляват тези права и съдържа разпоредби за по-добро проследяване на работата и по-голяма прозрачност. Това е относително простичък случай на правно основание. През 2011 година имахме подобен случай, когато ставаше дума за допустимата форма на използване на произведения сираци. Отново бе подобрена правната база. Комисията предлага член 50, алинея 2, под Г латинско във връзка с член 60, 50 и 62 т.е. да приложим по аналогия, както и тогава в тристранен диалог, всъщност основната правна база е член 50 алинея 2 във връзка с член 52 и 63. Това е положението. Председателя, възражения, други мнения. Нека да гласуваме явно положително за против против, въздържали се, така че приема се. Оставаме на същата тема по друг ъгъл. Е, госпожо Гало, имате думата. Става дума за тристранния диалог. Благодаря, госпожо, господин председател. Една дума. Благодаря на колегите, на докладчиците в Сянка. Работихме много добре по този деликатен въпрос за авторските права, тяхната защита в цифрова среда тук се проведе един истински пълноценен дебат, с който бе много ценен за мен. Искрено благодаря. Благодаря и аз ще припомня, че това е много давнашна тема. Още от предпоследния мандат имахме доклада Ехерер по този въпрос. Така че наистина ви поздравявам, че се стигна до резултат, вижда му се края най Това означава, че понякога има смисъл да пробиваме дебели стени, проявявайки опоритост. Но в името на реда да гласуваме. Кой е за, моля, вдигнете ръка. Против въздържали се, единодушно се приема честито на госпожа докладчика и на всички, които и помогнаха. Госпожо Лихтенбергер, искате да кажете нещо? Ще кажа на колегата Ехерер, че най-сетне нейната инициатива от началото на 2000-та година доведе до успех. Да, и че госпожа Гало продължи в същия дух. Сега стигаме до един доклад на господин Сперони. Значи, напр... а, господин Сперони, имате думата за коментар преди да гласуваме. Благодаря, господин председател. Да Става дума за нова редакция с положително становище от всички три правни служби на европейските институции, така че се надявам и на позитивен вод тук. Председателят благодаря, така и ще постъпим. Кой е за, моля вдигнете ръка, кой е против, въздържали се, единодушно се приема. Поздравявам ви, колега Сперони, госпожа Лихтенбергер. За информация е, Комисията по транспорт е, ще се обсъди въпроса, за да можем наистина да въведем е, тези разпоредби, но държавите членки, членки възразяват. Да, отново ще трябва да проявим опорит заетост. Госпожа Тайн е автор на следващото предложение. Европейския съд. Отново става дума за увеличаване броя на съдиите в съда на Европейския съюз. На 10 юли вече гласувахме в комисията. За съжаление с съвета не постигнахме съгласие. Междувременно, междувременно бе е, променена системата, е, Литва излиза с ново предложение по происход на съдиите, е, някои съди като брой са се увеличили, просто защото съвета не постига съгласие като се взе решение да дадем допълнителни места за съда от съди за всеки държави членки. Самия съд искаше 12 съди, а не 28 и в условията на бюджетния дебат е безотговорно да се казва, не можем да се разберем в съвета, за това всеки, всяка държава, държава членка получава още едно съдийско място, то струва 1 милион евро, да припомня. В съвета не бе обсъдено нашето предложение да се взема предвид е, качествата на съдиите, на не техния происход по държава членка, но и броем да не се увеличава с повече от един на държава членка. Предлагам, за да окажем натиск върху държавите членки, през декември да направим пленарно гласуване защото в съвета не се очертава решение в този мандат. Ако гласуваме сега, е, имаме преимуществото, че това гласуване ще е актуално и за следващия мандат. Затова моля, нека гласуваме през декември, защото съветът не напредва, това не е приоритет на литовското председателство, както разбирам и гръцкото председателство не го издига в приоритет. Благодаря и аз искам да кажа нещо. Може би във връзка с възникващите разходи да обсъдим въпроса дали да не се въведат съдебни такси в Люксембург. Особено в делата за конкуренция наистина си заслужава и тогава всеки съдия ще реализира повече приходи от разходи и ще се окаже доста печеливш бизнес, така да се каже, от гледна точка на съда може би се заслужава да се помисли, не е точно част от законодателното предложение, но ще облечи много проблеми. В края на краищата съдебните такси съществуват от край време. Не виждам защо тук да предлагаме услуги на по-ниска цена. Госпожа Лихтенбергер, нека не забравяме обаче, че ако го въведем общо достъпът до решения, сега не говоря за делата за конкуренция, но в случаите за правата, делата за права на човека, това може да усложни достъпа. Но в делата за конкуренция е, е, можем да накараме е, и съдещите се да ограничат, дали заради, да не се предявяват искове за дреболи но за мен е важно за делата за права на човека да не, да, да не се въвеждат а, такси. Това ще има възпиращ ефект. Не бива защото е наше основно завоевание и достояние, осигурявайки и улеснявайки достъпа на европейските граждани до правосъдие. Да, но за дела, за конкуренция и по пазарни въпроси, мисля, че можем да помислим. А, колегата бл- благодаря. Пред, предложи, подкрепям предложението на Александра Тайн защото този дебат се точи от, е, от коле въпроса за таксите ми звучи уместно но трябва да потърсим разумно решение. От друга страна, разбира се, се радвам, е, че ще има в крайна сметка повече съди, защото ще се спазват сроковете. Времето за гледане на е, съдебните дела ще се съкрати. А това, говорили сме го не веднъж, е, това може да стане единствено ако се въведат такси за определени дела. Благодаря, казва председател колегата Маси. Много е важна тази дискусия, защото трябва да решим как ще е, бъдат е, разгледани тези неща в съда. А що се отнася до средствата, които отиват за всеки един съдия, това също е проблем. Но най-важното е да подкрепим госпожа Тейн и да кажем стига толкова. Необходимо е да застанем за докладчикът. И страните членки трябва да си поемат своята отговорност за съда. И в края на кращата те трябва да дадат своето съгласие. Благодаря, господин председател. Аз първоначално гласувах против предложението за ново законодателство по отношение на разширяването на състава на съда, тъй поради двата се, кои, проблема, които все още остават нерешени. А именно, че едно разширяване с по-малко от 28 бройки означава неравнопоставеност на държавите членки в съда, а едно увеличаване пък с 28 бройки <clears throat> означава ни, както спомена и госпожа Тайн, много по-големи разходи. Но в момента с това, което вие казахте, това в тази насока не се бях замислил. А, и мисля, че с вашето предложение, господин председател, тези два проблема могат да се решат, така да се каже, с един куршум, два зайка да бъдат отстреляни. Защото <clears throat> ако почнат да се събират такси, това ще реши проблема с а, разходите, които се дават за съдя. Следователно може да увеличим съда с по един съдя за всяка държава членка. А, и разбира се, госпожа Рихтенбергер не трябва да се притеснява, тъй като никъде в света по фундаментални въпроси не се събират такси, но за търговски дела това е съвсем разумно предложение и аз го подкрепям. Госпожа Тайн. Благодаря на колегите за тяхното одобрение. Смятам, че сме готови да гласуваме по този въпрос. Не смятам, че са предвидени вече такси е, за този момент. Е, не знам и коя е компетентната инстанция в е този момент. Искам само да спомена, че имахме много предложения по какъв начин ще се определят тези до 12 съдии? Всяка държава членка има вече свой представител. Тук става въпрос за допълнителните съдии, допълнителната работа. И когато съдът твърди, че няма нужда от нови 28 съдии, а само от 12, смятам, че би трябвало да се придържим към това мнение. Разбира се, че имаме проблеми с продължителността на процедурата а, за броя. Ще спомена нещо, което забравих. Съдът на Европейския съюз вече е, се е съгласил с предложението, което ние даваме и не ще настоява в съвета този въпрос да бъде разрешен по време на гръцкото председателство. Благодаря. Значи, е, пристъпваме към гласуване в пленарна зала. С това приключваме тази точка от дневния ред и минаваме към доклада на колегата Балдасар. Благодаря, господин председател. Преди да разгледаме нещата общо, Имаше 161 изменения след моя от доклад към предложението на комисията. Да, преди да дам подробности по тези предложения, искам да кажа нещо общо. Компромисните изменения трябва да бъдем напълно наясно с основните насоки на предложението, първо, обхватът. По време на е, заседания и срещи с заинтересовани страни, е, говорихме за корпоративната социална отговорност и е, когато произнесем този термин, ние като че ли не осъзнаваме за какво точно говорим. Тук не става дума с настоящото предложение да регулираме тази корпоративна социална отговорност, а просто да изискваме да се подава информация, която да подобри прозрачността на практиките за корпоративна социална отговорност. И трябва да е важно че, да се разбере ясно, че става дума за нефинансова информация. Много е важно да се разбере това, защото говориме за доклади за всяка отделна страна. В измененията, които колегите подадоха обаче, има предложение за изменение на финансовата информация. Дори има предложение да се измени названието на законодателния текст. Но смятам, че в момента ние безспорно сме свободни да предлагаме всеки, който каквото реши, че е уместно, но а, не мисля, че в момента трябва да сменяме е, посоката и да говорим и за финансова информация. Трябва да разглеждаме нещата само за нефинансовата информация и то за всяка отделна конкретна страна. До утре ще ви изпратя компромисните изменения. Те се основават на два принципа. Първо, ясно желание да не се е, дава задължение на компаниите да изпълняват е, задачи, които са си задачи на държавата. И второ, е, да се е, работи за корпоративната социална отговорност така, както тя бе дефинирана на парламентарната сесия в е, Страсбург. Така че не следва да променяме обхвата, и праговете стойности на директивата, въпреки че има и такива предложения, включително с броя на служителите на компаниите, които ще бъдат засегнати от законодателството, от 500 на 1000 служители. Не следва и да се разширява задължението за докладване на информация, но трябва да има задължителност в пунктовете, които е необходима. Тоест, ние не планираме да сменяме компонентите на изискваната информация, това не би било последователно. В е, резолюцията за корпоративна социална отговорност ние определено отказахме да включим някои е, параметри, И ние следва сега да си е, да бъдем последователни в своята линия, да използваме вече използвани методологии. И в заключение, нека да коментирам още няколко неща. Della rendicontazione paese per paese. Gli emendamenti presentati. Защо искаме да има отделни доклади за всяка отделна страна? Ние изхождаме от е, едни позиции, които бяха по-ефективни, но сега са по-умерени. През следващите няколко седмици смятам, че ще успеем да постигнем компромис е, и по тази тема. Аз лично бих желал да постигнем компромиси за отчитането страна по страна, без обаче да поставяме под въпрос е, какво ще се случи с предложението. Считам, че то всъщност е първа крачка към едни по-обвързващи задължителни мерки за корпоративна социална отговорност. И ние обаче трябва да се ограничим до само първичните, основните задължителни елементи и да оставим достатъчно нещ... работа и за в бъдеще. Вероятно няма да имаме време да одобрим директивата но се надявам, че приоритетите ще си останат. И се надявам също така, че колегите ще са готови да стигнем до едни добри компромиси. Госпожа Викстрома. Благодаря, господин председател. Ще говоря от името на госпожа Тейлър, докладчика в сянка от АОД, която за съжаление не може да присъства днес. Първо, Искаме да благодарим на докладчикът господин Балтазаре за много добрата му работа по този текст. Много сме е, удовлетворени от общия тон на доклада и считаме, че ще постигнем споразумение на първо четене. Вчера беше много, много интересно да чуем мнението на комисар Барние. Той подкрепя настоящото предложение. Това изрази ясно вчера. Това беше много положително. Големия интерес в досието се изразява и от многобройните изменения. Ребека иска да каже нещо съвсем ясно, а именно, че предложението не въвежда законодателство за корпоративна социална отговорност. Ако компаниите искат да поемат такава отговорност, то те са свободни да направят това. Но ако решат да имат политика за корпоративна социална отговорност, трябва да има ясни правила за прозрачност, е, включително задължения за отчитане, е, защото тази информация може да се използва и за инф... рекламни цели. Що се отнася до измененията, има много дискусии дали да се включи дали да се включи об, е, изискване компаниите да подават нефинансова информация по цялата верига на доставките. Съображението да създава този въпрос е, че може би цената ще бъде много голяма, особено за малки и средни предприятия тези предприятия така или иначе са изключени от предложението. Освен това, информацията, която ще се подава, може би не е необходима за ясното разбиране на политиката на компанията към човешките права или околната среда. Но, да речем, след трагедиите с текстилните заводи в Бангладеш или скандала с конското месо, не можем да пренебрегваме реално е, какво се случва в бизнеса, рисковете за, за обществото или за околната среда. Компаниите трябва да отчитат и кои са техните доставчици, да отчитат потенциалните рискове там, където това е необходимо. И искам съвсем ясно да упомена, че АЛДЕ подкрепя позицията на, доклад, на докладчика за due diligence и за оценката на взаимоотношенията с доставчиците там, където това може да носи рискове. Освен това, нашия докладчик в Сянка иска също така да се опомене, както и спомена вчера комисар Бърние и както бе застъпено в е, заключенията на съвета, че трябва да се постигне бърз напредък в борбата с неплащането на данъците и агресивното избягване на плащане на данъци. И именно в този доклад можем да направим това. Този момент е изключително важен и парламента трябва да има силна позиция. Трябва да изпратим една, едно ясно послание на съвета, че искаме да има по-голяма прозрачност по данъчни въпроси, затова и подкрепяме измененията на Шарън Бол и Ребека Тейлър. А, нашата докладчица също очаква с нетърпение сътрудничеството и работата по доклада в бъдещите няколко седмици и се надява, че ще се постигне един силен текст. Аз също лично искам да благодаря на, госпожа, на господин Балтасаре. Госпожа Лихтенбергер. Благодаря и аз мога да се включа със съгласие по много въпроси трябва да обърнем внимание на следното. Много големи корпорации излизат с становища връзка с корпоративната социална отговорност, която носят. Но повечето от тези изявления по-скоро служат като рекламен маркетингов инструмент, колкото като нещо друго. В Германия имаше статии в някои списания, които бяха посветени на темата какво се крие зад а, опитите и зад а, твърденията на големи фирми, че създават училища за своите работници онова, което репортерите бяха намерили, е, беше празен парцел с е, табела «Тук ще се строи училище» е, и тя беше на 15 години. Така че смятам, че трябва да обърнем внимание всички тези инструменти да не бъдат рекламни, а да съберем основна информация, която да ни служи като отправна точка и за сравнение и трябва да обърнем внимание и на истината, която се съдържа в а, подобни твърдения страна на големи фирми, а това често пъти се съдържа в а, веригата на доставки. Знаем, че един продукт включва компоненти, които идват от цял свят, независимо дали а, става въпрос за суровини или за изнесени работни места. Просто искам да дам пример защо смятам тази тема за важна. Представете си едно голямо предприятие със седалище в Европа. Той изготви чудесни доклади, например, за това, че представя забавачка за децата на служителите след обед а в същото време изнася всички опасни производства в Бангладеш. И в същото време всички служители на тази фирма в други държави изобщо не се ползват с всичките привилегии, докато предприятието твърди, че има чудесни мерки за своите служители. Така че в международен аспект наблюдаваме, че всички социално проблемни, тежки или вредни производства се изнасят от Европа в други части на света. Скандалите от последните години не позволяват да забравим, че се работи в съвършенно неподходящи сгради при неприемливи условия и това засяга стотици хора. Това трябва да ни е ясно. Ако европейски компании действително са загрижени за подобряване на условията на труд в съответните държави които действително полагат усилия, всъщност страдат и са по-малко конкурентоспособни. И ако не поставим законодателството на по-добра основа, ще се изправим пред проблема, че онези компании, които действително носят корпоративна отговорност, всъщност стават неконкурентно способни в сравнение с други, които не предприемат нищо. Например, онези предприятия, които предоставят на служителите си неплатен отпуск, за да гледат болните си деца или правят изолации на сградите си го правят в Европа, в друга страна не правят нищо и изнасят производства, които са мръсни и проблемни на други места. Така че онова, което трябва да постигнем е онези предприятия, които действително носят корпоративна социална отговорност, да не страдат спрямо други предприятия, които изнасят работни места и практикуват на практика нелоялна конкуренция. Смятам, че нези предприятия, които търгуват честно и не само правят реклама с тази марка, не трябва да страдат а, като конкуренти. Смятам, че европейските фирми трябва да се стремят да запазват цялото си производство в Европа. И за това смятам, че веригата от доставчици е много важна. Апелирам към моите колеги че разбира се, че това е трудно за повечето предприятия и това е бреме за тях. Но у нези предприятия, които действат а, с отговорност, в действителност, действайки етично, са неконкурентно способни и това е в техен ущърп. Смятам, че това би разрушило всичките ни усилия, ако нези фирми, които а, смятат, че е проблем а, да оповестяват а, някаква информация, да получат възможност за изключение, това би обезмислило всичките ни усилия, защото по този начин ще могат да заобикалят а, закона и едва ли ще постигнем нещо с нашата работа. Така че, колеги, смятам, че този доклад и неговото значение стига много по-далеч от това, което се вижда на пръв поглед. Защото само с прозрачност на деловите взаимоотношения можем да помогнем на онези предприятия, които действат етично и социално отговорно и да противодействаме на онези, които действат с непрозрачна верига от доставки и действат по неетичен начин. Тоест, само с етично отношение ще можем да запазим производства в Европа, а аз смятам, че това трябва да е наша дългосрочна цел. Благодаря, колега Масет. Заповядайте. Президенте, in ausencia de mi colega y amigo Коферати, благодаря. Е, моя колега и приятел Коферати, не е тук, затова от негово име и вземам думата. Е, той следеше темата много внимателно и искам да и преповторя една позиция на нашата политическа група, която ви е известна. Става дума за два много важни е, компонента в този доклад. Е, смятам, че е, както чухме господин Барние вчера да каже, че да казва, че не можем да отваряме широко вратите за поведение е, по въпроси, по които вече да, да се започваме отново, вече реш, разглеждаме вече решени въпроси, особено когато става дума а, за предприятия, които работят в сферата на горското стопанство и добивната промишленост. Спрямо нашите граждани, и Ребека го каза нееднократно, трябва да разберат колко е важно събития и явления, като тези в Бангладеш, да, да бъдат в фокуса на вниманието ни. Наистина най-сетне трябва да реагираме и госпожа Лихтенбергер е права. Липсата на прозрачност е, и гъстата мъгла, така да се каже, в тази област не трябва да бъдат е, претекст за неетично, неморално поведение. Така че ако Европейският съюз може да даде своя принос, е, то е, това е, например, чрез възможността да не допускаме хора да се крият сред неясност, неяснотата. Това, което се каза е много важно и в контекста на веригата на поддоставчици. Това е наистина много важно, така че в този смисъл докладът е много ценен. От председателят Александра Тайна. Уважаеми колеги, позволете едно уточнение по повод последната дискусия в комисията и нещо не сме се разбрали. Разбира се, аз не искам а, да постигаме в Европа нивото на Русия или Китай по отношение на социалната отговорност. Просто а, говорих за пътуването. А, в докладите по страни, които обсъждаме от години, става ясно, не говорим за писани закони, да нашите, нашия бизнес да има проблеми в тази страни, но става дума за това този спор се води наистина цяла вечност по отношение на законодателната уредба и дали комисията може да даде примери и така нататък. Нашата делегация установи, че и в условия на писаното законодателство в отделните държави може да се стигне до проблеми. Първо благодаря на докладчика за доклада и уточненията. Аз не смятам, че този доклад трябва да се раздува до безкрай и е, за хиляди неща, които искаме. А, тук става дума е, за една ясна цел да имаме разбиране като над за законодателни разпоредби, които водят доброволно до поемане на социална отговорност. И е, това трябва да се отрази и в доклада. Докладчикът ясно казва, че тук не може да става дума за включване на някакви финансови задължения в доклада и нееднократно се каза, че не става дума да възлагаме задължения на правителството, например спазва националното трудово законодателство, да речем продължителност на работното време си остава суверенно право на държавата членка. И тук въобще не говорим за някакви разпоредби. Още в, в началото стана ясно, че ние разбираме по съвършенно различен начин тези разпоредби, в зависимост от това, от коя е държава сме. Сега за размера на предприятията, мисля, че 500 е, наети лица е, е достатъчна бройка. Е, в Германия имаме друго разбиране за средни предприятия предприятия. Те включват до 50 до 500 служители, но има и фамилни фирми, които имат над 500 души персонал те може би също няма да проявят интерес към разкриване на информация. Но аз съм категорично против е, включването на веригата за доставки. За Бангладеш говорим отдавна, но госпожо Лихтенбергер, да бъдем конкретни. Кажете ми, аз съм бизнесмен, как да постъпя, за да спазя разпоредбите? Отивам в Бангладеш и там финансирам так, една типична фабрика, както в Германия и в Австрия. Отделната шивачка не работи сама, работи като част от екип в едно, едно голямо хале как да разбера, гледайки изградата, дали, ще, дали е съборетина или не. Какво да искам? Статични изчислени, изчислени или какво? Да, като влеза в едно хале, мога да видя, че там седат, работят подозрително млади момичета. Това е ясно, като имам чувството, че някакви 10-12 годишни дечица работят там. Като позволете да припомня, че все по-често именно от е, индийски организации, неправителствени организации, получаваме информация че за жалост този детски труд, труд а, е, самите семейства в много държави го използват, за да може семейството да се изхранва. А, е, сега има изисквания това да става след 16 години и така нататък. Но за да се върна конкретно на Бангладеш и този случай, как аз като бизнесмен да, да видя, да разбера, че сградата ще се събори? Трябва да разчитам на строителния надзор, трябва да разчитам националното правителство, може би да отида в органа по строителен надзор и конкретно да задам въпроса, контролират ли сградата и така нататък. Въобще какво да направя? Моля за конкретен отговор. Аз като бизнесмен какво да направя в такава страна, за да узнаят, че нещо не е наред, когато е, пред мен стоят и ме гледат в ръцете, така да се каже, 200 жени, които работят. Е, просто е, бизнесмените не могат да проверяват всичко, което вие искате. По собствените ми изменения, да уточня, през юни влезе в сила новата редакция на директивата и комисията прави предложение да вече недействителен законодателен текст, но в моите предложения аз съм заличила всички предложения на комисията на базата на старата директива, за да актуализираме текста, за да стане ясно какво искам да променя, да изясня това. И сега нека е, не се връщаме на 500-те работници. Е, нека да говорим за е, предприятия от обществен интерес. При семейни фирми, да речем, 500-те не са толкова важни. Освен това, държа на отделен доклад за одита, защото тогава комисията наистина ще може. Ние винаги говорим, че искаме оценка на въздействието, защото тогава трябва да чуем какви разходи ще струва това така че ако излезем от предложението на комисията, ние трябва да получим информация за оценка на въздействието в финансов аспект. И да не излизаме с предложения далече извън текста на комисията, без да, не, да се придържаме към собствените си решения. Защото и вие, госпожа Лихтенбергер, вие имате своята отговорност за това. Така че след като, ако искаме да поддържаме собствените си стандарти, е, това предложение не би трябвало да се приеме. И още нещо, значи всичко това трябва да се провери. За мен е важно да не разширяваме до безкрай приложното поле. Благодаря колегата Сперони. Si è parlato di emendamenti, ho qualche difficoltà di comprensione. Благодаря. Когато говорим за изменения, има такива, които не разбирам изцяло. Някои от тях са на немски, тях не ги разбирам по езикови причини и не мога да взема отношение по тях без да има превод. Имах е, въпрос към името на доклада. Не смятам, че това е формален въпрос, защото а, наши, този доклад а, касае и директиви, които вече не са в а, сила, а, тъй като две от по-старите директиви със съответните номера вече а, не са в сила. И се питам как ние предлагаме текст, който касае законодателни актове, които вече не са в сила. Ние като парламент би трябвало да отстраним тези аномалии, когато променим заглавието на доклада и премахнем тези позовавания на стари документи. Не знам защо комисията не е направила това, отменяйки старите директиви и защо не е приспособила новото си предложение към така променените обстоятелства. Председателят ми може би има член от комисията, който може да отговори на този въпрос. Има ли представител на комисията тук? Давам думата на представител на комисията сега. Yes, thank you. Да, благодаря. По този конкретен въпрос Благодаря, господин председател, че ми давате възможност да участвам. Комисията прие е, решение да е, подаде това проекто законодателно предложение през април и е, по причина на това, че бяха идентифицирани проблеми с подаването на нефинансова информация. И към онзи момент двете споменати директиви бяха напълно в сила – след април, през юни, всъщност двамата са законодатели, приеха законодателство, което отхвърли двете споменати директиви. Така че, е, когато се започна законодателния процес и се подаде текста, директивите бяха в сила – Естествено, ние ще се обърнем и към въпроса да сменим съответните текстове, защото те действително и подадените изменения имат отношение към текстове, които вече не са в сила. Okay, was hier Herr Не знам дали това е достатъчно на колегата Сперони. Разбирам, че когато е било изготвено предложението, тези директиви са били в сила, но поне можеше да се промени заглавието след като директивите са отпаднали. А комисията всъщност не е предприела никакви мерки, така че това на практика вече е задача на останалите два са законодателя. Сега говорим за изменения върху текстове, които вече не са в сила. Това е пропуск на комисията. Председателят. Мисля, че комисията ще направи конкретни предложения по време на следващия триалог. Една забележка от мен. Мисля, че трябва на всяка цена да избегнем нещо на всяка цена, а именно задължението за одит. Защото това е свързано с разходи, които а, са съвършенно неясни, много повече работа. А, когато говорим за директива, която да възстанови конкурентоспособността защо трябва да имаме по-високи изисквания, отколкото директивата за счетоводството? Казахме, че а, декларация за а, достоверност ще бъде достатъчна какви са перспективите. Мисля, че вчера комисарят подчерта, че е, има смисъл да достигнем до решение, но колкото повече трупаме като а, изисквания, толкова по-слабо вероятно е, че ще стигнем до решение. В съвета има редица държави членки, които смятат, че обсъждаме глупости и ще бъде много трудно да намерим самишленици. А, може би трябва да направим онова, което направихме в директивата за щитоводната отчетност, а, именно да се съсредоточим върху а, основата, върху ядрото на това предложение. Разбира се, че ще преговаряме, но не бива да будим нереалистични очаквания, които няма да се приемат от съвета. А, знам, че колегата Балдасар има голям интерес да се стигне до решение по този въпрос до края на мандата и всякакви високи завишени изисквания пречат на този стремеж. Не смятам, че а, ще бъде продуктивно и с оглед на предстоящия три, един предстоящ триалог. Сега а, госпожа Тани, госпожа Лихтенберга искаха думата и след това докладчика. Започвам с госпожа Тани отговор на колегата Сперони. Обясних, че това, което направих е да премахна целият стар текст на комисията и да съсредоча всичките си изменения върху новия текст, за да стане ясно какво е моето желание. Искам да попитам комисията дали няма процедура, защото мисля, че се случва за първ път такава ситуация и не знам какво се прави в случай като този, защото в, в този случай е ясно, че ако аз предложа изменения, имам предвид новия текст на директивата. Това правилният подход ли е или по какъв начин при такъв случай трябва да се дават предложения за изменения? Да, въпреки, че това по-скоро е процедурен въпрос, а не е въпрос към комисията и трябва сами да си отговорим на него. Госпожа Лихтенбергер сега. Във връзка с същия проблем, мисля, че трябва да стигнем до решение, защото а, когато стигнем до триалога, ще бъде прекалено късно. Тогава ще сме свършили много работа, но няма да имаме основа върху която да градим позицията си. А, на колегата Тайн, която се която изказа и а, пределно ясно моето собствено желание да се постигне яснота в веригата на доставки искам да кажа, че ако разгледаме една срутила се а, сграда на шивашка фабрика в а, Бангладеш, ще се убедим, че може с просто око човек да види, че има проблем. Видяхме и в репортажите по телевизията, че там е имало пукнатини и това е било известно, така че не може толкова лесно да се каже, че един предприемач не е в състояние да провери статиката на някоя сграда. Смятам, че елемент от корпоративната социална отговорност е да се види съвсем просто дали има прекалено млади момичета, които работят като шивачки. Смятам, че във всичките репортажи, които сме гледали по телевизията, е абсолютно ясно, само като погледне човек дали има груби нарушавания на а, условията на труд. Смятам, че това не остава скрито. Разбира се, че не можем да искаме изследвания върху статиката на а, сгради на фабрики в Китай и някъде другаде по света, защото това е, вече би отишло прекалено далече. Но смятам, че не бива да се съгласяваме предприемачите да си измиват ръцете с а, поемане на ангажименти за това, че ще направят училище някъде в Африка и след 15 години нищо не се е случило. В същото време хората, които произвеждат нашето облекло за жълти стотинки, нямат, работят при отвратителни условия на труд, така че смятам, че има нужда от социални стандарти и стандарти на условията на труд и ние можем да постигнем по-голяма яснота. Няма да решим проблемите на Бангладеш или Конго, но ще успеем да намалим проблеми и нашите предприятия ще поемат своята отговорност в противен случай всички производства ще бъдат изнесени от държавите с функциониращи правни системи в държави, където много нарушения все още са възможни. Председателят сега, колегата Сперони и колегата Викстрем. 93 quanto. Сега, Аз лично подкрепям думите на госпожа Лихтенбергер и считам обаче, че този процес на контрол ще е труден. Добре, човек може да види, че има пукнатини в страните, но как може да бъде задължена дадена компания, която има доставчици от тази страна, да отиде и да провери какви са работни, условията на труд при доставчика. Според мен трябва да се търсят споразумения с тези трети страни. Не можем да оставим отделни компании да имат задължението да вършат подобни проверки. Това ще струва и прекалено много, а и ще бъде много трудно за изпълнение на практика. Тук говорим и за задължението за отчетност. Защото а, тук влизаме в конфликт с а, правомощията на националните държави членки. Госпожа Викстръм. To... Благодаря, господин председател. Искам още веднъж да подчертая, че не става дума за законодателство за корпоративната социална отговорност, а начин да се търси отговор на въпроса за отговорността, за огромната нужда от информация и то не финансова, толкова. Винаги можем да си дискутираме ей така хуманитарни въпроси на чаша кафе, но не е въпроса да правим това тук. Господин Балтазар е свършил отлична работа, много сериозно е възприел проблема и ние трябва да излезем с една силна парламентарна позиция, за да може докладчикът ни да влезе в триалога с една много сериозна подкрепа от наша страна и да постави въпроса за прозрачността. Иначе тия теми да си ги дискутираме на коледната маса, например. Господин Балтазаре? Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за коментарите и за похвалите им. Благодаря и за предложенията. Много ентусиазиран беше дебатът, но аз смятам, че трябва да бъдем доста реалистични в нашия подход и това да е основата на работата ни. Сесилия и нашият председател упоменаха именно това. Дружествата възприемат тази тема с известно и то доста голямо нежелание. Има и доста страни в съвета, които се противопоставят. Надявам се, че ще успеем все пак да постигнем нещо с е, съответните компромиси. И е, освен информация за счетоводните практики, дружества с работещи за тях над 500 души ще е, имат задълженията да предоставят известна нефинансова информация за това е, какви хора наемат и за други елементи от своята дейност. Не става дума за регулиране на корпоративната социална отговорност. Ние просто искаме от компаниите да имат един по-широк е, подход, е, така да се каже, по отношение на прозрачността. Това е целта, която не бива да забравяме във всеки един момент. Естествено, че в различните страни нещата стоят различно – Разбира се, можем да търсиме проследяемост на продуктите, изисквания за безопасност, да видим какви са практиките на производство в съответните страни. Ако една тениска се продава за 1-2 евро, аз лично бих погледнал къде е произведена и ако е, е произведена в е, Бангладеш, ще е ясно защо е толкова малка цената. Знаем проблемите с детския труд там и така нататък. И тогава, може би, ще реша да не я купя. Но не можем да наложим задължение на нашите е, компании да имат те отговорност за дружества, които работят в трети страни, защото тези дружества не са непременно филиали на основната компания, те са просто едни местни компании, които произвеждат и продават стоки на европейски дружества. И ако се опитаме да регулираме цялата верига на, на доставките, е, нещата ще се осложнят изключително. Трябва да бъдем пределно реалистични. Трябва да не забравяме, че искаме да постигнем някакъв резултат и този резултат е да има повишена прозрачност. По-добра информация, по-добър обмен на информация между компаниите и обществото. А тук в нашата комисия по правни въпроси трябва да разгледаме въпроса с задълженията за отчитане на всяка отделна страна. Комисар Барние се произнесе в смисъл, че подкрепя нашите усилия, но ние трябва да сме наясно, че ако искаме подкрепата на страните членки, трябва да търсим начини за борба с избягването на неплащането на данъци. И за това трябва да се търси по-добра информация за страните, където съответните европейски дружества действат. В някои случаи тази информация ще бъде само обща и след това ще се търси допълнителна по-конкретна. И е, затова, може би, най-добрият подход е да приемем основен текст и да продължим дебата в бъдещите месеци и години. Аз лично бих бил много удовлетворен, ако в е, последния етап на нашата, нашия мандат успеем да одобрим текста. Нека не забравяме, искаме да постигнем резултат и то да е конкретен. В компромисните изменения ще се опитам да отчета всички съображения, които бяха изложени днес от колегите, за което им благодаря, но бих избегнал да се формулират цели, които според мен ще бъдат трудно постижими и които ще ни възпрепятстват в опитите да приемем директивата. Благодаря. През декември ще гласуваме и ще видим докъде ще стигнем. Сега продължаваме с точка 26. Докладчик е, е отново господин Балдасаре. Това е представяне на доклада относно посещението на делегацията в Китай. Заповядай, моля. Благодаря, господин председател. Наистина, наша делегация, делегация на нашата комисия, да посещение в е, Китай. Аз имах е, честа да придружавам госпожа Гало, госпожа Вихтенбергер, госпожа е, Вихстрюм, е, Рапкай и господин Сперони. Това посещението се състоя в края на октомври. Благодаря на колегите за активното участие в разговорите по време, в рамките на програмата. Благодаря на секретарията на комисията и на екипите, които ни подпомогнаха много интересно бе това посещение. Много благодарим на представителите на Европейския съюз в Китай. Това е посещение да даде възможност да се запознаем с една култура, която не е винаги е много различна на институционално ниво. Е, докладът съдържа точна информация за проведените срещи, които няма да повтарям, но основните теми. В една първа среща експертите от е, Европейската делегация в Китай ни информираха за политическото състояние положение в страната. Две обстоятелства бяха подчертани, е, а именно първо зависимостта на правосъдието, тъй като е, той е в, тя е в ръцете, той е в ръцете на комунистическата партия и от друга страна оформянето на средна класа с изграждащо се социално съзнание относно гражданските и индивидуалните права в най-широкия смисъл на думата. Засилва се и екологичното съзнание предвид положението в страната. Делегацията на ЕСА обърна внимание на някои особености на системата за защита на интелектуална собственост в Китай. Особено стана дума за крокодила. Това е една европейска марка, която където се оказва, че има е, заведено дело от европейската фирма за заради сходство, подвеждащо е, клиентите. А, говорихме по тази тема, освен това, когато е, се срещнахме с правната комисия в парламента и Върховния правен съвет, е, поставихме въпроса за защита на интелектуалната собственост. Поставихме въпроса и пред компетентния орган в Китай, който специално отговаря за това. Съществуват практически проблеми. Предоставянето на авторски права, т.е. въпросът е как с крайна сметка се изплащат тези суми на творците. Труден въпрос и трудна задача в огромна страна като Китай. Е, имахме срещи и разговори и с представител на Комисията за единия общ пазар. Бяхме много прецизни, много стриктни на всички заседа, срещи, така че нямаше отлагане. Е, поставихме въпроси, свързани с търговските отношения еса Китай особено Европейската търговска камера. обърнахме внимание, че липсата на реципрочност се затруд... създава затруднения в сферата на обществените поръчки. Предстоят преговори за съответен законодателен акт на Европейската комисия с цел засилване търговските позиции на Европейския съюз в света особено при възлагането на обществени поръчки. Ще ви спестя по-нататъчни описания и информация за срещите. Ще намерите подробна информация в доклада, който е на ваше разположение бе взето решение да изготвим становище, което да бъде изпратено на Народния конгрес относно законодателството за търговските марки и приемането на това законодателство защото и там именно става дума, между другото, и за китайската марка Крокодил. Председателят благодаря. А, Давам думата на госпожа Лихтенбергер. Вашият доклад използва доста така предпазливи а, думи, за да опише не толкова разликите в а, съдебната система, а по-скоро в а, прилагането й. А, стана ясно, че има съвместно съществуване на марки и патенти, но това е само едната страна на медала. Другът, другият проблем е, че по-скоро това съвместно съществуване е основен принцип, който се прилага в Китай тази клауза за нас е а, начин да установим фактологията а, и е, има по-скоро принципен характер. Не твърдя, че трябва да започваме спор а, кой е в правото си, дали Европейския съюз или а, китайското правителство. Много по-важно е, че а, а, търговците, които искат да работят в Китай, трябва да разполагат с тази информация. Защото има дълъг списък от неуспешни инвестиции в Китай и от опити на европейски фирми да се установят със собствените си марки, на китайския пазар и да спазят всички изисквания на китайското законодателство. И тяхната работа в дългосрочен план доста се затруднява от това съвместно съществуване и паралелно съществуване на китайски марки. Има също така и съвместни предприятия, доста наброй, които също продължават да работят, но смятам, че е нашето задължение и това е нещо, което търговските ни камери правят до известна степен, е да обръща внимание на тези търговци, които искат да работят в Китай, на особеността на пазара там, защото ако имам тази информация, като търговец ще си направя сметка дали искам да мина през целият този продължителен е, процес на регистрация на моята марка и дали ще приема съществуването на, на моята марка до китайската марка, която на практика не оставя пазарен дял за мен. Така че първо трябва да осъзнаем, че в различните части на света действа различен вид търговска логика и трябва да сведем тази информация до знанието на европейските търговци, за да облегчим тяхното стъпване на китайския пазар. За сега а, знам за много малко европейски фирми, които са спечелили процес, а, който е защитил съществуването на тяхната марка, по-скоро много повече фирми са напуснали китайския пазар, защото са се отказали да се борят срещу е, изцяло законните в Китай китайски марки. Така че по-скоро отправям предупреждение. Ако ние в Европа засилим законодателството си е, в областта на защитата на марките, не бива да очакваме, че е, това няма да се отрази върху износа или върху търговските ни взаимоотношения с държави като Китай. А, по-скоро това ще засяга само европейските дружества. Защото едва ли ще можем да опазим европейския пазар от стоки от други части на света, това с по-строго законодателство, защото едно европейско законодателство, което по-скоро установява съществуващо положение в Китай, например, е, е съвършено приемливо. И ако ние въведем строги изисквания към защитата на патентите и марките, няма да решим проблемите за европейския пазар чрез вноса на стоки от държави като Китай, например. А, смятам обаче, че благодарение на изключително добре подготвените срещи, проведени в Китай и добрата подготовка на участниците в двустранните срещи, смятам, че можем да стигнем и по-далеч и да дадем информация за нашите търговци е, в Европа, които искат е, или да продават, или е, да развиват бизнес чрез съвместни предприятия в Китай, за да могат те да се подготвят за това, което ги очаква. Мисля, че европейското представителството на Европейския съюз в Китай подготви отлично срещите, избра действително важни участници в срещите, за което много благодаря. И накрая споменахте а, Дружеството за авторски права. Мисля, че то обхваща 60 човека за цял Китай и всъщност е в зародиша си, защото самата идея защитата на авторското право е чужда на а, китайската цивилизация и всъщност а, беше създадено чрез Световната търговска организация. Така че не е ясно за мен на бъдещето на защитата на авторското право в Китай. Сега има думата госпожа Векстрюм. Благодаря. Вече тук е, е, чухме подробностите и колко неясно е положението с защитата на интелектуалната собственост в Китай. Но аз искам да кажа, че господин Балтазар е така, своего рода председателстваше нашата визита и пътуването бе изключително интересно. И ние, като членове на комисията, всъщност действахме като един много добре споен екип. Беше много и интересно и приятно. Благодарности също и на секретарията. Мисля, че вие свършихте изключително добра работа с програмата. Трябва да отправяме и подобни похвали, защото действително благодарение на вас визитата бе много успешна. Изменението на закона за търговските марки, което обсъждахме, поставихме тази тема. Китайците са приели закон, който ще влезе в сила през май 2014 и съответно Върховният съд очакваше нашата позиция, така че може би ние трябва да изготвим един много, много добре подплатен текст. Обещахме им да го направим и смятам, че ще е много интересно да го направим. Не смятам, че чак толкова много можем да постигнем, но факта, е, че е, ни възприеха много сериозно от сега. Не мисля, че ние ще е, допринесем за промяна на китайското законодателство, но можем да им предложим своята позиция. И отново благодарности на всички за толкова приятно прекарната седмица там. Благодаря, колегата Гани. Исках да помоля докладчика за едно уточнение, свързано с този правен проблем, който споменахте през 2007 и 2008 година. Имаше предишна делегация на Европейския парламент, която посети Китай и се обсъждаха проблемите в правосъдната система и проблемите с интелектуалната собственост. Малко иронично ми се струваше, че имахме среща в един от правителствените институти, за да говорим за фалшификати, наблюдавайки е, амбулантни търговци, които продават е, фалшиви часовници Rolex на улицата. Е, в, във всеки случай разговаряхме за проблемите на съдебната система и говорихме с е, един генерален прокурор. Разяснихме какви са разликите между разбиранията за съдебната система в Европа и в Китай, в други азиатски държави, свързани с независимостта на съдебната система. След пет години бихме си пожелали да има по-голяма независимост на съдебната система. Рафаеле Балдесаре. Да, действително има известен напредък. Делегацията на Европейския съюз взе участие в консултациите, свързани с един нов закон, новото законодателство за защита на марките, което предстои да влезе в сила. И тук ние дадохме своя принос. Но има две опасности. Първата е свързана с правната сигурност. Установихме, че закони се приемат, но не се изпълняват защото реалността в Пекин е една, в големите отдалечени провинции съвсем друго. Не само по отношение на социалната и економическата реалност, а и свързано с прилагането на действащото законодателство. Освен проблемите свързани с прилагането на закона, има дела, които се разглеждат изключително продължително време и дълго време са висящи. Има арбитражен орган, е, който полага големи усилия. Имахме възможност да разговаряме с е, един такъв орган, където е, ни бяха представени редица разрешени спорове във връзка с различни дела. Имахме възможност да разговаряме с техният председател. И нашите китайски партньори не бяха очаровани да чуят, че от наша гледна точка продължава да има проблеми с съдебната система. Имахме също така среща в една текстилна фабрика, която произвежда копринен текстил и променя много минимално дизайна на известни марки, като известни италиански марки. Смятам, че е много трудно да се следи на китайският пазар а, спазването на изисквания към а, опазване на дизайна. А, има инстанции, които предлагат правни консултации. Може да се получи информация за онези търговци, които искат да започнат дейност в Китай или също така производители, от какво трябва да се пазят. Има и примери на европейски фирми, които са загубили марките си, защото не са взели съответните мерки на време. Така че, действително, много предварителна работа трябва да свършат предприемачите, които искат да работят в Китай. И също така китайската страна има още доста път до като постигне пълно спазване на законодателството. И аз искам да благодаря на целия екип, който подготви нашите срещи, нашето пътешествие. Мисля, че прекарахме а, чудесно и плодотворно заедно. Смятам, че и от правна гледна точка е правилно, че се занимаваме с такава голяма и важна държава като Китай. Сега имаме още една задача, Цетилия, и смятам, че ще се справим с подобаващото отговорност. Така, сега преминаваме към тази задача. Нашият правилник за дейността не го предвижда, но трябва да се справим сами. Предложението ми е колегата Викстрам и колегата Балдасар и секретарията да седнат заедно и да съставят едно писмо, да го представят а, на координаторите, колегата Балдасари да подпише писмото като председател на делегацията и така може да очакваме най-малко проблеми. Можем да го изпратим а, в а, Китай а, и е, да кажем, че това е в правомощията на делегацията да напише това е, писмо. Понякога трябва да сме творчески настроени, за да се справим с е, такива нерешени от правилника за дейността въпроси. С това приключваме тази точка от дневния ред. Колегата Карим ще получи думата днес след обяд, защото още не присъства. И с това приключваме заседанието за преди обяд.